Добър ден на всички, добре дошли след е, лятната вакансия. Започваме заседанието с приемане на дневния ред. Първо, предвид решението взето на последното заседание на координаторите, искам да привлека вниманието ви към новата точка обмяна на мнения с, с Европейската комисия за а, и сега ще, да разгледам, ще разгледаме заседанието е а, образование и а, развитие, развитие и образование. Имате ли коментари по изменения дневен ред. Ако не, нека да приемем, че е прият. На второ място а, приемане на, на протокол от заседанието 12-13 юли. Ако имате проблеми по стенограмата, моля, обадете се в секретарията до края на днешния дневен ред. В противен случай е, документа ще бъде прият. Не сме получили е, въпроси, които да, прат, да задаваме на Европейската комисия. Аз лично имам съобщение по точка четвърта съобщение на председателата. Не можем да продължим нашата работа без да говорим за а, Либия. В Либия хуманитарната ситуация е много тревожна. Редица структури са разрушени, вода, електричеството, има бежанци в съседните страни, а без да говорим за военните жертви, които а, са се оказали не там, където трябва, в неподходящ момент. Европейския съюз би трябвало да изиграе своята важна роля. Надявам се, че комисията ще ни каже какви са нейните проекти и какво смята тя да мобилизира като свои ресурси. И сега се връщам към а, други райони на Африка, където има 12 милиона, а, които страдат от сушата. А, ако разгледаме а, опита на комисията и на парламента да реши е, кризата с 28 милиона, които ще бъдат е, дадени. Е, мисията заедно с комисар, комисията заедно с комисар Георгиева ще може да реши този въпрос. Тази а, смъртоносна суша и а, конфликтите. Това са неща, които не можем да избегнем, но ние би трябвало да се подготвим по-специално за климатичните промени. А, крайно време е наистина да се заемем с проблемите, за да може да решим проблема колкото е възможно по-бързо. И аз мисля, че създаването на една световна агенция за регламентиране на световната световния пазар, както беше предложено от специалния докладчик на ОНЕ и както беше гласувано от нас, един от механизмите на солидарност, които могат да бъдат съдействани на европейско равнище. И това ще представлява голяма част от нашата работа тук в нашата комисия. Заседанието от 4 октомври е посветено на това. И така, Европейската комисия иска ли да направи някакви съобщения или да взема отношение? Госпожа Катерина Мектанегер. Благодаря, госпожо председател. Аз се наричам Катрин Девертеско. Аз се занимавам с междуинституционалната координация. Радвам се, че съм тук в застанието на, да, на комисията. Искам да ви напомня а, ангажимента на комисията по развитието до края на а, се, на октомври ще се проведе е, един съвет за развитието на Европейския съюз. Вие знаете, че се провеждат много широки а, е, публични консултации с много партньори. Това съобщение ще ни даде определени идеи. Също така ще говорим и за арабската пролет. Няма да се пускам в подробности. Искам само да кажа няколко идеи, да нахвърлям няколко идеи, преди да се приеме една стратегия за съсредоточаване на а, помощта и нейното целенасочено използване и също така ние ще а, предложим да се приеме един диференциран подход а, в държавите членки на Европейския съюз с цел подобряване на резултатите и тяхното отчитане, за да се постигне по-голяма прозрачност в сътрудничество а, Имаме и две други комуникации, две други съобщения. Имаме а, обща позиция. Ние ще се опитаме да приложим принципите, е, които управляват нашата работа и по отношение на други партньори с оглед очертаването на бъдещата ни политика за развитието. И накрая искам да напомня, че ние работим по едно съобщение за бъдещето на бюджет, за да може да се отговори на новите изисквания, проистичащи от Лисабонския договор и да може да се извършват истински аудити. Нашата работа се основава до много голяма степен на сътрудничеството ни с вашата комисия и ам, тя е свързана с политическите консултации. На базата на съобщенията, които бяха приети през ноември през ноември миналата година за периода 2014-2020 година. Ние работим по инструментите за развитието и аз искам да напомня значението на това съобщение за бъдещ общата политика за, развитие, за развитието. Ние очакваме да поддържаме постоянен процент на развитие и на помощ за развитие. И това а, накрая искам да кажа следното. Ние изготвяме Дните на европейско развитие, което ще се провежда в Варшава 15-16 декември. Председателката, благодаря ви. Сега ще разгледаме точка 6 и 7. Политика на Европейския съюз по въпроса за биомасите и въздействието и върху развитието това е, е, ще разгледаме проекто, резолюцията и отговор. През април 2009 година Европейския съюз прие директива, която задава обща рамка Комисията за възобновяеми източници на енергия взе участие и в 2020 година 20% от енергията да идват от възобновяеми източници е, е, на енергия в Европейския съюз и 10% от енергията да бъде включена в, транс, в енергията, която се използва в транспорта. Няма солидна рамка, която да създаде а, една система за създаване на а, източници на биоенергия. А, има данни, че а, създаването на плантации за биогорива може да, а, о, може да увреди а, а, хабитатите на определени растения. А, биомасата, е, използвана за енергийни цели, би трябвало да бъде произвеждана а, по устойчив начин. Всички вие можете да вземете отношение по тази точка от дневния ред, който е много, ограни... много натоварен. Затова искам да ви помоля да се ограничите, да ограничите изказванията си до две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Приветствам целият този въпрос и съм убедена, че сме прави в това, че изискваме повече подробности по целият този въпрос. Това, което бих искала да направя, е да направя едно-две предложения, за да може да бъдат споменати някои неща. Ние казваме, че директивата е насочена към увеличаване и то значително в използването на биомасата. В момента съществуват национални планове за действие в областта на възобновяемите енергийни източници в държавите членки и те трябваше да бъдат представени до юни. От тези национални планове за действия проличава, че до 2020 година се очаква потреблението да нарасне двойно. Може би е добре да включим това в текста, защото по този начин се дава представа за целия мащаб. Нещо друго, за което си мисля, че можем да споменем, това е фактът, че комисията не предприе нищо, за да направи преглед – преглед, който да е свързан с критериите за устойчивост при използване на някои видове биомаса и биогаз до края на 2011 година. Трябва според мен да попитаме комисията дали наистина смята да предложи нещо. Смятам, че е важно да помолим комисията да отчете въпросите, отнасящи се до последователността с директивата за възновяемата енергия, ангажиментите с биоразнообразието и други подобни документи. Смятам, че е важно да включим тези елементи. Благодаря ви. Много благодаря. Госпожа Греси, има думата. Съвсем накратко ще кажа, че много съм доволна от предлаганата резолюция, подготвена от секретарята. Първо, там се посочва, че няма силна основа и че е необходимо да има задължителни за изпълнение критерии за биомаса. Освен това се посочва, че непряката промяна в земеползването не се отчита от директивата за възобновяема енергия и оттам е призива към Европейския съюз да промени директивата за възобновяема енергия, а комисията да промени методиката така че да се променят изчисленията, свързани с парникови газове, в светлината на непряката промяна в семеползването. Освен това, важно е да се отчетат моделите на, промени, моделите на промяна в енергопотреблението и енергийната ефективност. Според мен това е изключително важно да се включи в нашите резолюции по биомасата. Много благодаря. Спа, а, напомням ви, че всъщност господин Ханс Ван Стем имате думата от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че сте включили този проблем в дневния ред. Това е една тема, която а, привлича напълно вниманието на комисията. Искам да повдигна някои от въпросите, които са засегнати във вашия въпрос. Питам се дали може да ни кажете дали бихте искали да ви отговорим сега или в процеса на приемането на въпроса на ние е съвсем ясно, но има а, някакви междуинституционални науредици. Donc, euh, nous avons... Ние сме определили дата за приемането на нашия текст и а, за а, а, устния въпрос и за текста. Това е 22 септември. А, а, датата за внасяне на, на изменения е 5 септември, 17 часа. А сега по 8 точка във връзка с бариерите, търговските бариери. Сега ще изслушаме презентацията на госпожа Саргентини за търговията и инвестиционните бариери. Госпожа Саргентини, имате думата. Thank you, Chair. Yes. Благодаря ви, госпожо председател. Да, наистина пред вас е становището на Комисията по развитието, насочено към Комисията по международна търговия във връзка с съобщението на Европейската комисия търговия и пречки пред инвестициите, доклад за 2011 година. Този доклад е основан върху доклад, публикуван по-рано тази година, който се отнася до търговските отношения. Зелените подготвиха това кратко становище и ми позволете от самото начало да кажа, че приветствам измененията от 31, получени до 31 август 12 часа. Разбира се, вие може още да продължавате да ги подобрявате, но и аз имам идеи за измененията. Основните моменти в него са основните моменти, които са винаги важни за нас, а именно последователно с политиката за развитие на Европейския съюз. С... Стремях се винаги да отчитам разпоредбата на член 208 на договор за Европейския съюз, който казва, че международната дейност на Европейския съюз не трябва да уврежда основната цел насърчаване развитието и намаляването на бедността. Пречките пред търговията инвестициите, които се разглеждат от комисията, например, свързани с въпроса за защита на авторските права в Индия или използването на суровини в Китай са отразени в нашето становище. Освен това посочих, че развиващите се страни като Индия, Бразилия, Китай трябва да имат възможност да защитават своите пазари така, както правят развитите страни. Това което казва комисията, е, че свободната търговия ще бъде от полза за всички нас. Обаче това ни напомня, че в Европейския съюз нямаме свободен пазар и много се радваме на това. Това е един въпрос, също защо трябва непрекъснато да се опитваме да натикаме развиващите се страни в този свободен пазар. Разглеждам въпроси, свързани с, пазара, с, възможността да се избират инвестициите, които да са полезни за съответната страна. Занимавам се с, споразуменията за економическо партньорство и СТО, с, с преговорите по общото споразумение за търговията в областта на услугите. Като цяло смята, че не за пръв път провеждаме дебат за това как търговията влияе върху развитието в целия свет. Благодаря ви за вниманието. Госпожо Ала, имате думата. Благодаря, приветствам това. Искам само да кажа едно нещо. Мисля, че истинския проблем в точка трета е натиска, който се упражнява върху най-малко развитите държави да премахнат своите експортни данъци. Трябва да диференцираме. Наистина има огромна разлика в реалния свят между най-малко развитите държави и Китай. Искам да добавя тук и надявам се, че ще, сте, ще се съгласите един, една допълнителна точка, един допълнителен параграф предвид ограниченията. Защото проблема с Китай и налагането на бариери наистина е страхотен, защото за да защитят вътрешния си пазар, Китай поставя, налага много големи данъци върху вноса например, доставките на, на, на, на вятърни турбини намаляват и другите възобновяеми източници на енергия. И ние би трябвало да направим така нашата промишленост, произвеждаща възобновяеми източници на енергия, да не страда. За това искам тук да се добави едно изречение изменение, което да отрази това, което казах за нездравословния ефект на търговските бариери за новите държави. А новите държави трябва наистина да защитят своите пазари. Благодаря. Господин Гъренс има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз по-скоро имам въпрос към комисията която обяви своето партньорство и с държавите от АКТБ. Е, имам два въпроса всъщност. Как какво смятате да направите по време на преговорите с тези държави? Например, ако има една държава с слаба фискална политика, ще насочите ли едно привилегировано споразумение, дали тарифите да станат по-високи, защото има някои държави, които които се нуждаят от подобни, от подобни доходи, за да действа економиката. Втори ми въпрос е свързан с Африка. Има ли държави, според вас, които са лишени от достъп до антиретровирусни медикаменти? Познавате ли такива държави, които са лишени според а, по силата на разпоредбите на Световната търговска организация от достъп а, до подобни медикаменти за борба срещу тези тежки заболявания? Председателката, благодаря комисията има думата, Европейската комисия. Не знам кой от вас ще вземе думата. Благодаря ви. Аз представлявам отдела за достъп до пазара на Генерална дирекция търговия. Първо, благодаря ви за поканата и за възможността да обсъдим становището на Комисията по развитие. Първо, Докладът за пречките пред търговията и инвестициите не е насочен към най-бедните развиващите се страни. Той е насочен към ситуацията с най-важните ни ключови партньори в търговията. Този доклад показва взаимоотношенията ни с тези страни. Това по какъв начин правата и задълженията от двете страни се спазват тъй като економическият залог е висок за всички. Докладът се стреми да разгледа авторитета и доверието към нас, които са много важни сред нашите цели, ние се стремим да покажем, че част от нашите политически цели е премахването на пречките пред търговията и инвестициите, неоправданите пречки пред тях. Така че от тази гледна точка първо можем да кажем, че що се отнася до политиката за развитие, тя се подпомага от достъпа до пазари. Тази политика е добре съгласувана с политиката за развитие и другите политики на Европейската комисия. Не става дума за това, че се избират като мише на най-бедните развити страни. Да, докладът обхваща и най-бедните развити страни, но и бързо развиващите се страни. И като цяло всички държави, които са членки на СТО. Членството в СТО създава една търговия, която е основана върху правила и ние трябва да се стремим към честна търговия за всички участващи страни. За това за всички страни е добре да работят в рамките на правила, които въжат за международната търговия. Много по-добре е да се оперира в такава среда с правила, отколкото в среда без никакви правила. Сега към конкретния въпрос, който беше поставен. Дали правата на интелектуална собственост в Индия и суровините в Китай – се разглеждат от нас. Китай и Индия са страни по много международни договори и споразумения. И нека да отчетем, че докладът не е политика сам по себе си. Докладът отразява това, което се случва в реалността. И показва дали комисията може или не може да се намеси и как да се гарантира по-последователната позиция на комисията, нещо, което гарантира една по-добре по-последователна политика в областта на развитието. Сега по въпроса за натиска върху износните мита за най-бедните развиващи страни. Не, няма такъв натиск, защото тези страни се ползват от всичките механизми за гъвкавост – в съответствие с политиката за развитие и имаме нови споразумения или преговаряме за нови споразумения, те всички изцяло отговарят на политиката за развитие, т.е. включват всички механизми за гъвкавост, които можем да предложим на нашите партньори. Що се отнася до преговорите по споразуменията за економическо партньорство? Ако имаме един и същ режим – за всички и ако някоя страна повиши своите мита, то това точно показва как преговорите по тези споразумения включват много задълбочени дискусии между Европейската комисия и страните по тези споразумения и разбира се тук също отчитаме възможностите за гъвкавост. Същото въжи и за ангажиментите по ТРИПС т.е. по споразумението за интелектуалните права, свързани с търговията. Що се отнася до последното изявление, то искам да кажа, че нито една страна не е получила отказ за достъп до лекарствени средства във връзка с споразумението ТРИПС. Благодаря ви за вниманието. Ça Ça marche? Très bien. Благодаря ви. Бих искал да попитам дали е възможно комисията да ни даде информация, която не можеше да предостави сега на по-късен етап. Аз мисля по-скоро за прилагането на споразумението от РИПС, тъй като се получават разнопосочни съобщения съобщения във връзка с институционалните и неправителствените участници в процеса. На второ място във връзка с, с гъвкавостта, аз вярвам на това, което каза представителя на комисията. А, а, е, винаги вие работите в един по-широк контакт и има други действащи лица, които могат да окажат въздействие върху данъчна политика на съответните държави. Аз имам предвид тук Международния валутен фонд и Световната банка, които налагат свои собствени изисквания, които не винаги съвпадат с становището на комисията. И ние като политически човешки фактор, би било много добре да знаем какви са гледните точки на други политически фактори, които не са в пълно съгласие с комисията, тъй като знаем, че има един случай на една страна жертва. Например, Гана искаше да прилага по-високи тарифи лихви на Международния валутен фонд е, всъщност е, се наложи и намали нивото на данъчното облагане. И ако има други фактори, които могат да се намесят в тази гъвкавост, за която вие говорихте, ще бъде добре, ако можете да ни уведомите. Госпожа Саргентини, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. По повод на казаното от госпожа Хол, а да, тя вече напусна залата, но аз все едно ще кажа. Разбира се, съгласна съм с това, че трябва да признаваме разликата между най-бедните развиващи се страни и бързо развиващи се страни. Това пролича и от изказването на комисията. Аз обаче знам, че някои бързо развиващи се страни, най-вече си има предвид от комисията. Но аз смятам, че от гледна точка на пречките пред търговията и инвестицията искам да предупредя, че не трябва да се допускат грешки с най-бедните развиващи се страни. И особено, що се отнася до страни като Индия, Нека да не забравяме, че ние наистина имаме проблеми с лекарствените средства, произведени в Индия, които не могат да бъдат продавани в други страни, поради нашите разпоредби законодателства за интелектуалните права и патенти. Към комисията. Ако всички тези държави са членки на СТО и те са, то тогава защо наистина трябва да се стремим толкова да имаме двустранни споразумения с тези страни, вместо да се придържаме до надлежно изготвени световни глобални споразумения? И последния ми коментар. Когато използваме думата последователност в контекста на международната търговия и развитието, ние имаме предвид последователност в името на развитието. Много се радвам, че Европейската комисия има последователна политика в областта на търговията, но това не означава, че тази политика е последователна спрямо развитието. Тя е последователна за вас, което е добре, но това не е достатъчно. Когато говоря последователност, говоря последователност в името на развитието. В 12 часа на 5 септември е крайният срок за изменението. Очаквам ги от вас. Благодаря ви. Да, а, искам да настоя на това, което каза госпожа Аргентини. 31 август, по обед, крайен срок за внасяне на измененията. Ще гласуваме на 22 септември. А сега преминаваме към точка 9 от дневния ред. Подкрепата на Европейския съюз за Международния наказателен Сън, предизвикателства и преобладаване на трудностите. Доклада на Комисията по външни отношения е много сложен и аз мисля, че ние може да добавим от името на нашата комисия няколко допълнителни точки, в които ние бихме искали да се постави акцент и това ще бъде една, един политически приоритет. Така че ние не можем да имаме ограничения в обема на този документ. Според мен е изключително важно Европейския съюз и държавите му членки да използват дипломатическите си средства за насърчаване насърчават държавите и особено трети страни, които все още не са подписали римския статут. Според мен Международния наказателен съд е институцията, която може да помогне на новите държави в тяхното международно сътрудничество. Необходимо е също така да се подчертае принципа на последователността на нашата външна външна политика. Би трябвало да насърчаваме правата, зачитането на правата на човека. Нищо не може да ни попречи да зачитаме правата на човека трябва също така да обърнем внимание на а, Тунис и е, Либия. Не можем да позволяваме диктатори да, е, да е, потискат е, своите народи и Международния наказателен съд е, е особено е, прокурорът а, а, засилиха борбата си в, по, а, срещу ос, някои престъпления, особено сексуални а, посегателства. Ние знаем до каква степен това е бич за развиващите се държави, особено в, а, държавите от юга, в демократията. Демократична република Конго. Не бихме желали да отчетем работата на а, лекарите, които са организирали а, клиника за, жертвията, за, за жертвите, жените жертви на тези престъпления. Това е наистина много висок политически а, а, приоритет. И накрая бих искала да ви помоля да разгледаме а, при, а, престъпленията срещу околната среда и съответно срещу човечеството. Разрушаването на тропическите гори, това е наистина престъпление срещу местното население, а, което е изложено на риск от изчезване. И това са нас посоките, в които ви призовавам да помислите и да се изкажете съответно. souhaite la parole, monsieur Euh, аз по принцип съм съгласен с това, което току-що казахте и с направените предложения и аз съм готов да ги подкрепя. Бих искал обаче да помоля да обмислим още малко аспекта на нашата политика. Тук се прилага една много тежка формула, която може да бъде иллюзорна. Поли... Въпросът е до каква степен бихме могли да окажем въздействие и какво трябва да бъде нашето отношение а, за постигане на добри резултати. Например, а, в, в Китай използването на сила е проблематично. Също така не може да се отчитат и економическите интереси. Не може да не се отчитат економическите интереси. Аз лично предпочитам политиката на малките стъпки. Ще цитирам пример. Във връзка с правата на човека може да се каже, че структурираният диалог между комисията и а, Китай няма успех, но това не е така. А, промени се юрисдикцията и това даде възможност на лица, осъдени на на смърт на първа инстанция да имат право на нов процес. И това е напредък. И аз мисля, че това а, всъщност ме кара да насърча едно допълнително изказване. Аз също така мисля и вярвам в политиката на малките стъпки. Ако целта е добре очертана, ние бихме могли да дефинираме много добре нашите стъпки към постигането на общата цел. Председателката благодаря. Иска ли комисията да вземе думата по това становище? И така, напомням ви, до 6 септември по обед можете да внасяте предложения за изменения а, ще се гласува, както казах, на 22 септември. Госпожо председател, имам едно конкретно предложение за бъдещата ни работа. Мисля, че ние доста добре напредваме. Е, мисля, че можем да приключим а, преди определения час за електронното гласуване, дали не може а, да изместим напред времето за гласуването. А, е, на мен ми се струва, че ще е трудно да сменим часа на вота. Добре, може ли тогава да разделим а, е, а, съвещанието на координаторите на две части? По този начин бихме могли да спестим време. Това също е сложно, защото заседанието на координаторите при закрити врата мисля, че ще стане сложно. Тук имам още една важна точка. Можем да се занимаем с точка 12а а именно за генеричните лекарства. Ако нямате нищо против. Euh, euh, И сега преминаваме към точка 12а. Euh, преминаваме към точка 12а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 Съжалявам, че за точка 12а нямаме е, представител на комисията. А, аз бих искал да следваме реда, всъщност имаме точка, не знаем дали тази точка ще ни отнеме 5 минути или е, е, половин час. може би междувременно може да се предвиди да се повика лицето, което още не е, е дошло, е, тъй като е, сега ние вече можем да се занимаем с точка 10, както предвижда дневния ни ред. Да, това всъщност е свързано с точката за парламентарната асамблея АКП, е, АКТ е, е за 2010 година. Това, което беше направено в миналата година, нас ще ви представя представя доклада. А, но сега всъщност докладчика ни е господин Качмарек. Имам голямото удоволствие да му дам думата, но вие трябва да знаете, че в началото а, има една грешка във френския превод. Вместо а, Европейски съвет да се разбира съвет на Европейския съюз. Господин Качмарък, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Всъщност тук става дума за един класически доклад, цикличен доклад в 2010 година. Парламентарната асамблея на база на споразумението от Котону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 също така бяха организирани две мисии в Мадагаскар, в Хаити. Беше организирана също така мисия за наблюдатели и в Бурунди. Това, което е важно за 2010 година е промяната на структурата на пленарните заседания. Те бяха съкратени с един ден и това намали разходите за организирането на пленарните заседания. Това е една подробност, която се налага от економическата криза. Заседания изследванията се провеждат в една атмосфера на криза, е, тези економии наистина са значителни, но те не би трябвало да бъдат само цел, те са по-скоро инструмент за подобряване на функционирането на пленарните заседания. Също така регламента беше е, променен е, в съгласие с това, което беше казано от групата и от бюрото. То става дума за подобряване на ефикасността на работата на парламентарната асамблея. Аз мисля, че а, тази тема, която предизвика дискусии, всъщност беше липсата на представители на Европейския съюз. Онези, които бяха в Киншаса, знаят, че ние усетихме това много силно, а, както и нашите партньори от региона. И а, единствената единственото извинение, което бихме могли да направим, беше, че това беше съвсем в началото на организирането на външната служба, но ние се надяваме, че това няма да се повтори втори, защото в противен случай наистина а, ние бихме пострадали от, подобни, от подобно отсъствие. И парламентарната асамблея има право да се се надява, че съвета ще бъде представен на едно по-високо равнище. Аз смятам, че значението на парламентарната асамблея преминава през засилването на ролята на националните парламенти в държавите партньорки. За мен това е един изключително важен елемент и именно това ще бъде обсъждано в дните посветени на развитието в Варшава през декември. Аз ще подчертая този аспект в доклада си. Аз искам да благодаря на секретарията и на всички сътрудници критици за работата по а, доклада през лятната вакансия. Аз искам да благодаря а, на секретарията, благодарение на което а, този доклад а, видя бял свят. Благодаря ви. Председателя, господин Мартинес, имате думата. Сатисфакцион Satisfacción con el trabajo del señor Kazmarek eh, con, y de su informe y además Eh, Благодаря на господин Кацмарек за работата му и за неговия доклад. Той е един от най-отдадените членове на съвместната парламентарна асамблея. cuesta mucho trabajo que en las reuniones de esta asamblea eh, Виждаме, че няма много депутати тук. По принцип се оказва сложна задача Европейският съюз да бъде по-добре представен. Винаги има прекалено малко делегати, които представляват Европейския съюз, по-специално Европейския парламент. Разбира се, всички имат най-добри намерения. Всички идват с най-добри намерения, но за съжаление, нашите колеги от АКТБ много често остават с впечатлението, че няма интерес към тях, към техните страни, защото няма достатъчно присъствие. Оказвали сме се в скандални ситуации тук в Брюксел – на пленарно заседание на една от комисиите установихме, че всичките ни африкански колеги присъстват, а от страна на Европейския парламент в най-добрия случай 3-4 души присъстват. И много често дори у нези малко на брой депутати, които присъстват и те започват да изчезват по време на заседанието. Смятам, че хората, които са се записали чрез своите политически групи да участват в тази асамблея, трябва да бъдат задължени да присъстват на съответните заседания. А те твърде често не присъстват на съответните заседания. Eh, да, Естествено, че трябва да се съгласува политиката на държавите членки с нашите партньори. Става дума за една много широка рамка, за задълбочаване на диалога в рамките на партньорството, за определяне на финансовите условия във връзка с действията срещу климатичните промени в Африка и в други континенти. Много важни проблеми, естествено, много важни проблеми, е, много важни ангажименти и е, задачи и от страна на Брюксел. Колегата Качмарък е, предлага интересни изменения и в правилника за дейността, когато става дума за подобни предложения за реформа, естествено трябва да се прецени много добре каква ще бъде добавената стойност, какъв ще бъде положителният ефект. Трябва да се продължи в тази посока. Особено важно е да се определят, така да се каже, политическите и идеологическите семейства. В Европа това са политическите семейства, които се определят от политическите групи в Европейския парламент, но в Африка нещата стоят по друг начин. Имам предвид най-вече под регионалните, субрегионалните е, обединения и асамблеи. Естествено, че тази концепция е особено важна, е, когато е, виждаме, че тя откроява и много повече и разкрива много повече възможности за сътрудничество. Да, естествено, че е, много често се оказва, че е, в няколко от политическите групи е, в Европейския парламент има е, представители, които могат, е, така да се каже, да се нарекат партньори на африканските семейства, политически и идеологически семейства и когато те са на гости у нас, получават множество покани за коктейли и храна, но в случая вече не става дума само за хапване и пиване. Става дума най-вече за това как ще се организират нещата в рамките на диалога, в дебата, най-вече е, когато говорим за АКТБ, естествено. И това са неща, които трябва да се обсъждат и в политическите семейства тук в Европа. И още нещо във връзка с е, изложеното от колегата Качмарек. Е, регионалните конференции бяха много добре подготвени и задоволително протекоха. Много по-интересно, отколкото можеше да се очаква. Естествено, че регионалните асамблеи понякога са е, с, с е, по-ограничен обхват, е, защото има само по един представител от съответните страни в АКТБ, но в Европа представителите са много повече. Ние виждаме, че контактите, е, дискусиите по време на тези конференции са много полезни. Е, проявява се особена активност и особен интерес от европейска страна. Да, нашите делегации е, включват е, е, и мъже, и жени, що се отнася до равенството между половете и наблюдаваме една подобна засилващата се тенденция и в африканските делегации. И още нещо. когато говоря като координатор в е, парламентарната асамблея от страна на социалистите в пленарна зала, е, много често подчертавам, че ние не можем да продължим така самодоволно, да се отнасяме към всичко това, което до този момент е постигнато. Не. Е, не може така, както ви казвам. Трябва да променим подхода. Колегите, които всъщност е, би трябвало, така да се каже, до 99% да са засегнати е, и ангажирани с тази тематика, не проявяват необходимия интерес. Страните от е, АКТБ са изключително важни партньори в е, политическо отношение, не само по отношение на търговията. Не е възможно е, Европейския парламент само да изпраща делегации в една или в друга посока, за да се обсъждат нещата. Важно е нашите колеги, които участват в делегациите наистина с сърце, с душа, с цялата си интелектуална енергия да участват в тази работа. Да, имам предвид разговорите с 78 страни извън Европа. Това е нещо изключително важно. А хората всъщност тук, които са се включили в тези делегации, като че ли не проявяват необходимия ангажимент. Задоволяват се с, с някакви изказвания в пленарна зала и с това се приключва. Не. Не бива доволно да, и спокойно да си казваме доклада бе прият с единодушие. Това е така вече от 10 години. Но ние желаем при всички положения да постигнем напредък на практика. Така че докладът естествено трябва да е от толкова високо качество, че да предизвика и ефективни стъпки в положителна посока – не става дума само за комисията за търговия. Тя е достатъчно ангажирана с тази тематика. Естествено, че понякога е, така, в рамките на, на гласуването се говори, така да се каже, за е, гласуване първа категория и гласуване втора категория, в зависимост от това къде точно се извършва гласуването и коя комисия взима основното решение. Но при нас няма такива класи и категории. Благодаря, господин Мартина. Сега давам думата на Европейската комисия, но също господин Гърн, си искате думата. Аз искам да добавя нещо към казаното от колегата Мигел. Аз искам да задам един въпрос на докладчика. Аз не виждам да се проследява в доклада отношенията с АКТБ. Тук е, въпроса ми е свързан с, това, че ние сме говорили в Европейския парламент е, за бюджета, говорихме за решаването и за увеличаването на нашите бюджетни правомощия, за да отговорим на изискванията. Ако се а, е, промени бюджета, що се отнася до фонда между държавите членки от АКТБ. Искам да запитам комисията предвижда ли да запази това предимство за АКТБ, дали в бъдеще ще а, се проведат такива мерки, не знам дали не е иллюзорно да се очаква това. Дали в бъдеще ще се предвиди една по-проста процедура, което ще доведе до а, загубване на влияние за държавите от а, а, АКТ ТБ. Може би трябва да обмислим този въпрос, може би трябва да го направим сега и е, да проведем много ясен разговор с нашите приятели от АКТБ, за да се види какво смятате по този въпрос. Председателката, благодаря. Европейската комисия има думата. Госпожа Катрин Мегде благодаря, госпожа председател. Имаме няколко коментари по доклада. Общите ни коментари, ние естествено сме съгласни по същество с, с основните принципи на доклада, тъй като ние смятаме, че националните парламенти са основата на демократичните реформи в тези държави. По същество, наистина, комисията работи с националните парламенти. Имаме редица проекти за изграждане на капацитет, които са насочени пряко за а, подобряване на участието на националните парламенти. От гледна точка на информацията, цялата важна информация се предава на националните парламенти чрез секретарията във връзка с економическото сътрудничество. Ние ние имаме общ надзорен орган, особено за Карибски регион и този орган има за цел да оценява изпълнението на споразумението в съответния регион. Вече имаме сътрудничество с националните парламенти. Това, което ни създава известен проблем е формулировката да се гарантира а, юридическата рамка на отношенията с националните парламенти. Според споразумението от Код но нашите, пар... нашите партньори би трябвало да бъдат не националните ам, парламенти, така че тук наистина трябва да се помисли за юридическата рамка. И в заключение искам само да спомена за онова, което прави комисията и външната служба във връзка с съответните компетенции във връзка с прилагането на споразумението от Котоно, което ние доразработваме. Тук няма основни проблеми, но понякога има някои граници, които по-трудно се очертават. Мисля, че лисабонизацията, както ние се изразяваме на споразумението от но скоро ще бъде приключено. Председателката, благодаря. Е, имате думата, господин Качмарек. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от господин Мартинес, че Индия не е особен проблем. А във връзка с, с нашите партньори, слабото представителство на евродепутатите на форумите, също така е нещо, с което сме съгласни. Също така отношенията между съответните национални парламенти и институциите в Брюксел. Не е лесно да се осигури такова при присъствие, но това ще бъде по-лесно тогава, когато ние имаме вече един постоянен, зам, постоянен заместник от наша страна, който ще може да участва, тъй като ние от очакваме, че а, то, това партньорство ще се разглежда като едно сериозно а, партньорство, тъй като това е доказателство за нашия ангажимент към сътрудничество. И аз също така съм съгласен, че споразумението от Котону би трябвало да присъства повече в нашите обсъждания, не само защото ревизирането на това споразумение изисква съгласието на всички държави членки, така че ние всички би трябвало да се ангажираме и да се интересуваме от, този, от тази тема и, държ... и евродепутатите също така би трябвало да проявят по-голяма ангажираност. По въпроса с бюджетното измерение на Европейския фонд за развитие, този въпрос не е нов. Той е обсъждан по време на редица заседания и ам, ние смятаме, че нашата организация не е адекватна според АКТБ за техните цели. Следователно, трябва да се отчетат а, в по-голяма степен предложението на нашите а, партньори. А, тези тези е, предложения да бъдат изпълнени със съдържание, което да отговаря повече на изискванията на държавите от района АКТБ е, във връзка с това, че те са бенефициерите. Това наистина е един е, сериозен въпрос, но ако става дума за намаляването на ролята на парламента, предполагам, че в тази хипотеза нашите партньори и ние самите бихме имали съмнение дали това е уместно уместен, е, уместен подход. В 2010 година обсъждахме много този въпрос. Съществува една ясна тенденция, тенденция за засилване на ролята на парламента и разбира се, споразумението от Котону е ратифицирано и подписано от държавите. От, ние сме удовлетворени от все по-голямото участие на парламентаристи в заседанията, но ако не се изпращат парламентаристи, ние бихме приели и а, които да заместят парламентаристите, при това доста ефикасно. Естествено, а, Европейската комисия не може да принуди държавите от региона АКТБ да участват, но ние, след като напрекъснато повтаряме, че ролята на парламента трябва да се засили, шансовете да стане това се увеличават. Ние трябва да го направим заедно. Ние сме реалисти и ние бихме се съгласили и посланниците да вземат участие участие в заседанията на парламентарната асамблея. Ние бихме били а, удовлетворени, ако броя на посланиците намалява в полза на участието на парламентаристите и това ще бъде един израз на повишаването на ролята на а, парламента. Председателката а, срока за измененията е 5 септември по обед гласуване в 22 декември. А, за нас е чест да приветстваме делегация от Борунди, от Националния парламент и от Сената. Те са тук в рамките на едно проучване за а, насърчаването на демократичните парламентарни режими. Добре дошли! Ама хоро, имената чувате. И така, имаме още 5 минути до вота. Ще започнем точка 12а обмен на становища с Европейската комисия относно достъпа до генерични е, медикаменти в рамките на бъдещото споразумение за свободна търговия между Европейски съюз и Индия. Е, има една е, петиция от една бразилска асоциация за борбата срещу ХИВ-СПИН. Ние получихме този документ. 652 души са подписали тази петиция и те изразяват своята загриженост, че а, е, а, има пречки за свободната търговия между а, Европейски съюз и Индия а, е, и, и че това може да попречи на достъпа до генерични медикаменти в Бразилия. Ние не бихме искали това да се случи в развиващите се страни. И сега искам да дам думата на господин Андерс Есен шеф на съответното звено, което се занимава с, с пазарите и с, с защита на интелектуалната собственост. Имате нужда, им, имате думата, господин Есен, за 10 минути. Благодаря ви. Ще бъда кратък. Само искам да потвърдя от името на комисията – че постигането на един амбициозен, но същевременно и балансиран резултат по генеричните лекарства остава важна цел за нас. Същевременно ние осъзнаваме много добре, че Индия е важен източник на генерични лекарства за други развиващи се страни. Този факт надлежно се взима предвид по време на преговорите. Комисията продължава да показва необходимата гъвкавост при преговорите и отчита спецификата на правната уредба в Индия и особено що се отнася до производството и продажбата на основни генерични лекарства. За тази цел формулирахме редица конкретни предложения за споразумението за свободна търговия, включително изричното позоваване на декларацията от Доха и споразумението по ТРИПС за, за общественото здраве и лекарствата. Това особено въжи за патентите до лекарствата, които по никакъв начин не бъдат подкопани от бъдещето споразумение за свободна търговия. Също така предлагаме на индийските партньори разпоредба, която ясно посочва, че нищо в споразумението не трябва да вреди на достъпа на страните до лекарствени средства. Искам да посоча трите основни момента, посочени в петицията. Първо, преговорите още продължават. Така че, що се отнася до изключителността на данните и защитата им, в момента индийското законодателство не предвижда каквото и да било във връзка с изключителността на данните. Обсъжда се възможното въвеждане на това понятие, но предвид противоречията, свързани с този въпрос, едва ли Индия ще въведе подобна система преди споразумението да бъде сключено. Комисията нееднократно посочваше, че тази информация съдържа на сайта на комисията. Ние посочвахме нееднократно, че ние няма да искаме от Индия да въведе изключителност на данните и да включи това понятие в споразумението за свободна търговия. Недократно сме получавали такива въпроси от Европейския парламент и наскоро предоставихме такъв отговор на въпрос, устен въпрос, зададен през 2011 година. Комисията също така изпрати писма до депутатите в парламента, както и ние отговаряхме и на граждани, ние посочвахме, че ние няма да поставяме такова искане. Има определено неразбиране или объркване по този въпрос, а именно дали индийското законодателство, свързано с защитата на данни, не изключителността на данни, а защитата на данни, е в съответствие с член 393 на споразумението ТРИПС. Индия е посочила, че този въпрос е предмет на обсъждане в момента и ние искаме споразумението Индия да поеме ангажимент, че тя изцяло отговаря на правилата на споразумението ТРИПС. Това е по защитата на данни. В петицията се поставя въпроса за удължаването на срока на действието на патентите. Този въпрос не се обсъжда поне от 12 месеца и комисията нееднократно е заявявала това и при отговор на писмени въпроси и в парламента, че ние няма да изискваме и Индия да предвижда удължаване на срока на действие на патентите. Надявам се, че това е ясно. Що се отнася до граничните, домитата и други налози при преминаване на стоки на каницата, отново няма да искаме от индийското правителство да се съобразява изцяло с митническите разпоредби на Европейския съюз. Наскоро индийското правителство предложи да се промени митническото законодателство на Европейския съюз, тъй като имахме обсъждане с Индия и Бразилия, защото имаше тълкуване на законодателството, което в някои случаи водеше до иземване на генерични лекарства и други стоки при опита за внос, вноса им в Европейския съюз. Така че ние подготвяме споразумението с ясното съзнание, че е необходимо да се гарантира свободния поток, включително и транзит на генеричните лекарства. За това няма да има разпоредби, които биха затруднили износа на генерични лекарства – в други развиващи се страни. Надявам се, че ясно отговорих на трите въпроса, поставени в петицията. Благодаря ви. Паролета мадам Келер. Госпожа Келер. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето изказване. Комисията началото искаше да включи изключителността на патентите и удължаването на срока на действието на патентите и само под натиска на парламента обществеността се отказа от тази идея. Като цяло комисията представи доста интересен списък с идеи в началото. В момента ситуацията е далеч от идеалната с, с генеричните лекарства, но Трип се е разширил списъка на генеричните лекарства и възможностите за тях до голяма степен споразумението се казва, че след като Индия включи разпоредбата за изключителност на данните, това ще бъде включено също така и в европейските компетенции, в правомощите на Европейския съюз. Вие също така казахте, че нищо няма да попречи на вноса и производството, или по-скоро износа, на жизненно важни медикаменти. Какво означава това? Спасяващи живота и защо? каква е вашата дефиниция на основни или жизненно важни медикаменти? Ние чуваме много неща, много неща чуваме като слухове, като информация втора ръка. Нищо не е представено ясно. Смятам, че Генерална дирекция търговия трябва да представи на тази комисия документите, които служат за основа на преговорите. Ние трябва да видим, че вие сте прави или може би не, ние можем да направим това само ако имаме надежна информация на разположение. Мисля си, че нашето доверие към вас ще се увеличи, ако знаем, че и генерална дирекция развитие също изцяло участва в преговорите, нещо, което в момента не е точно така. Какво смятате, че може да се направи, за да се повиши ролята и участието на Генерална дирекция развитие при сключването на споразумението за свободна търговия, защото нека да не забравяме, Индия е страна с най-голямо по брой население на бедни хора. Също така, какво смятате за оценката на въздействието във връзка с човешките права? Нещо, което беше предложено от ООН. Дали смятате да направите някаква оценка, свързана с човешките права, в светлината на генеричните лекарства и други въпроси? Защото, освен генеричните лекарства, това споразумение също така застрашава други сфери, например заетостта, управлението и т.н. Искам да знам кога ще бъде изготвена оценката на въздействието от гледна точка на човешките права? Нещо, което отдавна ни обещахте. Благодаря. Благодаря. Сега господин Ясен за две минути, моля. You, Благодаря ви, госпожо председател. Отново ще се постарая да бъда много кратък по човешките права. Аз не отговарям на тези въпроси. Предлагам да отнеса този въпрос до съответните колеги, за да можем да ви предоставим отговор. Що се отнася до участието на тази комисия, искам да кажа, че това, което прави нашата генерална дирекция, е, че ние изцяло зачитаме междуинституционалните споразумения и документите и предоставяме документи на вашата комисия, комисия по развитието. Както вече казах, в момента имаме 6 или 7 писма по този въпрос. Комисията нееднократно публично е заявявала и е правила съвместни изявления с Министерството на търговията на Индия, така че не би трябвало да има никаква неяснота. Мисля се, че в Индия дори по силно формулират нещата, но не знам какво можем повече да направим, за да изясним въпроса. Що се отнася до изключителността на данните, въпросът изобщо не стои нито за жизненно важните лекарства, нито за лекарствата като цяло. Говорим за генерични лекарства. Този въпрос просто не стои на дневен ред. разбира се, ще бъде в споразумението на свободна търговия изцяло отразена действащата правна система и на двете страни, т.е. Европейски съюз и Индия. В Индия в момента няма правно понятие изключителност на данните. Надявам се, че съм се вместил в двете минути. Ако е необходимо да уточня нещо, ще го направя в писмена форма. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега преминаваме към гласуването. Това е точка 11 от дневния ред. Първо искам да ви попитам, носите ли си картите за електронно гласуване? Моля, извадете ги, пригответе ги. Сега ще се опитаме да се преброим, като използваме картите за електронно гласуване. Сега, моля гласувайте електронно за проверка. Гласуваха ли всички? Липсва ни още един гласуващ. Добре, всички са гласували. Край на гласуването. Прекрасно. И така, D'accord, moi je vote pas. D'accord. D'accord. D'accord, je retire ma carte. Alors. И така. Сега ще гласуваме становището на господин Гъренс за риболова в Кабо Верде. А, електронно гласуване тук става дума за 5 милиона тона. Тук няма изменения. Гласуваме за целия текст. Моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с единодушие. И сега преминаваме към точка 12. Отново докладчик е господин Гъренс за проекто бюджета. Гласуваме изменение 54-39. Имате... А, моля, гласувайте. vote est ouvert. Il manque toujours deux votants. Все още двама не са гласували. Le vote est clos. Край гласуването. Donc 22 votes pour. L'amendement 54 30 сега преминаваме към 54, 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 гласа за. Изменение 54-21. Моля, гласувайте. Всъщност пада. И преминаваме към изменение 5401. Моля, гласувайте. 22 гласа за. Не, всъщност има 12 за, 7 против, 3 въздържали се, приема се. Сега премияваме към изменение 54.30, режим на гласуване. Край на гласуването. 21 за, 1 въздържал се, приема се. Изменение 54-31. Всъщност 54-32 поправя се председателката режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Искате думата, господин Гаренс? Да. За да си улесним работата, дали не можем да гласуваме анблок, Виждам, че повечето от групите са съгласни с внесените изменения. Искам да попитам групите, които не са съгласни с измененията, да а, ни кажат по кое изменение не са съгласни, а, а иначе да гласуваме анблок, ако има съгласие по текста. Значи ние стигнахме до 54.00. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5404. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се единодушно. Изменение 54.11. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 54.12 режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 54.13. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. И сега предлагам, може би, да гласуваме 54.14 до 54.36 амблок. Съгласни ли сте да гласуваме амблок? от 54.14 до 54.36 гласувам анблок. Край на гласуването. Приема се единодушно. Сега гласуваме 54.40. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 54-41. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 54-42. Предлагам да гласуваме заедно с 54 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 54.35. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Предлагам да гласуваме 54.23 до 54. 15. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. А сега нека да гласуваме за текста с направените изменения, режим на гласуване. Липсва ни един глас. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с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 по точка разни, няма точка разни, така че искам да ви кажа, че утре в 9 часа ще има а, обмяна на мнения на координаторите с господин Кшиштов Становски, а, заместник държавен секретар на Република Полша. След това ще Имаме изслушване между 10 и 12 и половина на тема образование и а, развитие. Следващото заседание на комисията ни ще се провежда тук в Брюксел на 22 септември от 9 до 12.30. А сега преминаваме към заседанието на а, координаторите при закрити врата. Сега искам да помоля нези, които нямат право да присъстват а, на заседанието на, при закрити врата, да напуснат залата и да изнесат а, частните си разговори навън.